Wir kommen nun zur Abstimmung. Започваме с гласуването. Започваме с вота за недоверие на комисията. Това ще бъде поименно гласуване. Необходимо е две трети мнозинство от подадените гласове. Колеги, моля, заемете местата си. Гласувайте, ако обичате сега. Амлик, да. Я за Да, моля, имате думата. Господин председател, Според правилата не е разрешено да има флагове и транспаранти може ли да помолите колегите да махнат тези флагове? Защото в такъв случай ние бихме могли да, да покажем нашите флагове, а председателят каза, всъщност и флагове на масите не са разрешени, така че и тези флагове би трябвало да бъдат махнати. Така, край на гласуването.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 Колеги, имам съобщение. Председателският съвет от 27 ноември 2014 година в съответствие с вътрешния правилник и в съответствие с другите правила